82 Николеско. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Ще броим гласа на господин Силвестрис. А сега работи вече и полта на господин Силвестрис. Приема се. 84. Олен Исак. За. 84-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83. За. Против въздържали се. Електронна проверка 83-то, изменението на Яр. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 83-то изменение се отхвърля. На ръба се отхвърля. 85 с дигната ръка за. 85-то на Елорд. Против въздържали се, отхвърля се. 86 на Шекерски за, против, въздържали се, приема се. 87 Ферейра за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 Ферейра за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 Николеско за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка, електронна проверка за 89-то на Николеско. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Ето резултата. Изменението се приема. 90-то. С дигната ръка 90-то на Хауслинг за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 91 Габриел за. Против. Въздържали се, приема се. 92 Ферейра за. Против. Въздържали се, при... отхвърля се. 93 Габриел за. Против. Въздържали се, Приема се 94 Ферейра за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 95 Ферейра за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 96 Елорд за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 97 Силвестрис за. Против. Въздържали се. Приема се. Имаше гласове против. 98 яр за, против, въздържали се, приема се. 99 Данчила за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 Шекерски докладчик за, против, въздържали се, приема се. 102 Силвестрис за, против, въздържали се, приема се. 100 Любчева за, против, въздържали се, отхвърля се. 103. Ферера, за, против, въздържали се, отхвърля се. 104. Дорфман, за, против, въздържали се, приема се. 105. Николеско, за, против, въздържали се, отхвърля се. 106. Шекерски, за, против, въздържали се, приема се. 107. Ферейра за, против, въздържали се, отхвърля се. 108. Николеско за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 на Сърбо за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 Ферайра за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 Ферайра за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 на Яр за, против, въздържали се, електронна проверка. Електронно гласуване по изменение 112 на Питър Яр. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 113 Създигната ръка. 113 Барачо за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 Алвес за, против, въздържали се. Не е ясно. Моля за електронна проверка 114 на Алвеш. Моля гласувайте. Край на гласуването. 114 на Алвеш се приема с широко мнозинство. С дигната ръка 115 Ферейра за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 Данчила за, против, въздържали се, приема се. 118 Яр за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 Дорфман за, против, въздържали се, приема се. 119 Шикерски. Сто и 120 са оттеглени, така че направо на 121 на Лой Ярик. За, против, въздържали се, отхвърля се. Точките от преамбюла. Изменение 4 е лорд. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5. Гарсия Перес за. Против. Въздържали се. Приема се. 6. Изменение 6, а не точка 6. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 ферера за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 11. Любчева, за, против, въздържали се, отхвърля се. 9. Барачо, за, с дигната ръка, за, против, въздържали се. Приема ли се? Жозе, 12. Войчековски, за, против, въздържали се, Приема се. 13. Егле. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14. Барачо. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15. Люярик. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16. Войчековски. За. Против. Въздържали се. Приема се. Приема се, нали? Да, 17 Елворд за. Това е премахнато, отпаднало е 17-то изменение, а въпреки това трябва да се гласува за, против, въздържали се, отхвърля се. И продължаваме 18-то на Дорфман за, против, въздържали се, електронна проверка на 18-то изменение на Дорфман. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с дигната ръка. Люярик 20-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19-то на Сарбо за. Против. Няма да гласуваме. 21 на Елоярик. За. създигната дигната ръка. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23. Я, за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 се приема. 25. За, против, въздържали се, приема се. 24-то Елорд за, против, въздържали се, приема се. 26-то на Яр за, против, въздържали се, приема се. 27-мо Елорд. Не, преминава се към 29-то, извинявайте. 27 отпада, 29 то на Ферера за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 Шекерски за, против, въздържали се, приема се. 31. За, против, въздържали се, отхвърля се. 30. За, против, въздържали се, приема се. 32. Алвеш, за, против, въздържали се, приема се. 33. Дорфман, за, против, въздържали се, приема се. 34 за на Сърбо, против, въздържали се, приема се. 36-то народо за, против, въздържали се. Електронна проверка по 36-то изменение на Родост. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултата е следният. Отхвърля се. 35-то Елворд за, против, въздържали се, приема се. 37-мо Ферейра за, против, въздържали се, отхвърля се. 40-то Ферейра за, против, въздържали се, отхвърля се. 38-мо на Барачо за, против, въздържали се. Приема се, нали? Малко странно, Това е изменение на социалистите и демократите. И социалистите гласуват против, а АНП гласува за. Нещо странно. Моля електронна проверка за 38 на Барачо. Моля гласувайте. Потвърждавам, че можете да гласувате. Продължава да можете да гласувате. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 38 Барачо се приема. Ето това е алхимията на политиката. 39-то Сърбо за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 на Ферера за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 пак Ферера за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. И продължаваме с дигната глава. 46 на Данчила за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 Ферера за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 Данчила за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 Питър Яр за, против, въздържали се. Приема се 51 Войчеховски за, против, въздържали се, приема се. 52 Сарбо за, против, въздържали се, приема се. 53 Лоярик за, на 53 против, въздържали се, отхвърля се. 54 Ферера за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 на Габриел за, против, въздържали се, приема се. И така, уважаеми колеги, нека да гласуваме цялата резолюция, както я изменихме. Приканвам ви да гласувате електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа за, 2 гласа против и 4 въздържали се. Поздравление на заместник председателя Шекерски. И така приключваме. Както ви казах преди малко, точка 5 на нашата колега Брита Реймерс се отлага на, за заседанието през януари, така че преминаваме незабавно към точка 6. Allora, colleghi, punto 6 è un punto... И така, колеги, точка 6 е изключително важна точка, защото е свързана с информирането и насърчаването, свързани с селскостопански продукти на вътрешния пазар и в трети държави. Днес ще дискутираме за тази нова политика. Ако Европейския съюз успее да бъде конкретно способен спрямо останалите конкурентни, в частност на САЩ, когато става въпрос за износ на селско-стопански продукти, това ще бъде чудесно, защото много сме закъснели и наистина трябват сериозни насърчителни мерки. Миналата седмица в Страсбург чухме презентация на темата от комисара Чолош. Сигурно си спомняте тази презентация. Имахме и първа размяна на, на шеги по този повод и ще продължим да разменяме с Естер Херанс Гарсия. Сега веднага и давам думата и после ще продължим дебата. Сеньор президенте. Благодаря, господин председател. Нека да започнем така или иначе. Получаваме малко повече време за дебат в сравнение с миналия понеделник. Вече Зададохме въпроси на комисар Чолш във връзка с настоящото предложение, а неговата цел е именно да подобри позицията на европейската продукция на пазарите. Наред с това, естествено, искаме да имаме по-добри позиции и на европейските пазари, не само на световните. Европейските замеделски стопани се затрудняват все повече и повече, когато се конкурират с а, чужди замеделски стопани. Ето защо има нужда от подобни мерки. Комисията осъзнава, че съществуват проблеми. Комисарят чу какви са нашите изисквания. Комисията работи по това предложение вече в продължение на много години. Би било добре, наред с промоциите, с различните кампании, да се обърне внимание и на такива проблеми като възникването на епидемии. Знаете за скандалите, които се случиха неодавна с бактерията Ешерихия коли, с е, конското месо и така нататък. Жалко е, че сега за първи път говорим за насърчаване на нашата продукция. Жалко е, че в миналото нямаше такова предложение. Настоящия текст беше представен на вниманието на отрасъла. Той получи благоприятна оценка. Комисията сега прави предложение за увеличаване на бюджета, за лансирането на различни рекламни и промоционални кампании. Вместо 61 милиона през 2013 година ще имаме много повече е, средства до 2020 година. Комисията ще направи реклама на много различни продукти, които до сега не са били обект на рекламиране. Едно от е, основните искания на сектора е да се представят различните търговски марки по възможно най-благоприятен начин. Ако се позамислим, че да се позамислим малко, ще видим, че рекламирането на, на отделните търговски марки ще е от полза за, за целия сектор, не само за носителите на тези марки. Някои европейски производители искат да има малко по-щедра политика в областта на, на търговските марки и на наименованията за происход – може би комисията може да обясни как смята да визуализира по-добре тези марки, защитените наименования за происход и защитените географски указания. Наивно е да се смята, че Настоящото предложение на комисията ще запълне всички пропуски, що се отнася до политиката на конкуренция. Нека да не забравяме, че предстоят и търговски преговори с нашите партньори Канада, САЩ, Меркосур – И в хода на тези търговски преговори ще е изключително важно да имаме добра репутация. Рекламата на европейска земеделска продукция е изключително важна. Всички потребители трябва да знаят какви са точните характеристики на европейските продукти, какво ги отличава от а, чуждите продукти, продуктите от трети страни. Не можем да имаме преференции, но можем да кажем на потребителите защо съответният продукт е добър, защо допринася за по-доброто здраве и така нататък. Всички наши производители полагат много усилия за да произвеждат висококачествена продукция, е, за да спазват всички стандарти и хората трябва да го разберат. Що се отнася до централизацията на, на управлението в рамките на комисията, мисля, че то ще от полза 75% от средствата, с които разполагаме, отиват за действия на вътрешния пазар. И това би навредило, защото все пак вътрешния пазар е основния пазар за нашата продукция. Европейските потребители е, могат да пострадат. Съгласна съм, че има потенциал за растеж. Това обаче не означава, че трябва да пренебрегваме, да обръщаме гръб на, на нашия вътрешен пазар, е, който в момента поддържа съществуването на, на нашите потребители. Включването на виното. Мисля, че това е една добра идея. Не можем да пренебрегнем сектора на лозарството и винарството. Тъй като продуктите от този сектор са с високо качество и са с защитени географски указания, указания и наименования за, за происход – мисля, че виното трябва да участва само в рамките на, на общи кампании. Много често в кампании в рамките на различните държави виното не се включва, защото няма координация между държавите членки може да се опитаме да решим този проблем. Предложението изключва събирането на, на резерв от финанси за тези кампании на реклама. Искам да попитам Съответно, комисията няма ли неното предложение да е от полза само за най-богатите производители? Можем да увеличим процента на съфинансиране е, за целите на рекламата, за да не се създава неравнопоставеност между производителите. Що се отнася до различните рекламни кампании, в контекста на економическата криза. Е, искам да попитам комисията доколко тя има способност да действа бързо и ефикасно. Защото станахме свидетели на факта, че в време на криза комисията не може да действа бързо и да решава проблеми, които възникват неочаквано в различни части на сектора. Има едно приложение, което разширява списъка на продукти, които могат да бъдат включвани в съответната стратегия. Искам да разбера какво смятат колегите. Дали не може да се разшири още повече този списък. Що се отнася до делегирането на, на правомощия на една изпълнителна агенция, аз принципно не съм против, но мисля, че трябва да се използват съществуващите агенции и съществуващите средства. Добре е да има взаимодействие между съществуващия инструментариум в Европейския съюз. Може ли комисията да ни каже, освен това, какви точно средства ще бъдат отпускани и за какво? Дали ще се прехвърлят средства от бюджета за реклама към а, други пера? Дали ще се покриват разходи с средства от тези, които са предвидени за реклама? Смятам, освен това, че националната администрация трябва да участва активно в управлението на програмата и в подбирането на продуктите. Не би следвало държавите членки да бъдат елиминирани от този процес. Добре е да поздравим комисията за това, че създаде платформа за целия този сектор, за това, че създаде общо европейско лого. Нека да ви напомня, че ние сме работили по логото и в миналото, работили сме по различни видове мото за, за земеделската продукция, рекламни слогани и така нататък. Е, всичко това е от полза и за производителите, и за потребителите. И в заключение, нека да кажа, че предложението е добро като цяло. Естествено, винаги може да стане и по-добро. Колегите ще допринесат за текста и благодаря за дадената ми дума. Председателя, благодаря, госпожо Гарсия. Редица колеги са се записали за изказване. Първо ще дам думата на Джим Никълсън. Заповядайте. Uh, Благодаря много, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за чудесната работа, която е свършил. Със сигурност бюджета ще се увеличи точно в този сектор и това е много добре. Аз лично смятам, че трябва да се а, концентрираме по-скоро върху насърчаването и промотирането извън Европа, а не вътре. Там има потенциал за растеж наистина. И то в дългосрочен план. Според мен именно там трябва да насочим своите усилия. Международният пазар е нещо, което не трябва да оставяме на другите – Точно там трябва да пласираме това, което произвеждаме в Европа. Колкото до съфинансирането, според мен тук нещата се упростяват прекалено. Много лесно става да се добият допълнителни средства. Това е схема, която е съфинансирана и при която а, посредника бива отстранен, което прави а, програмата по-ефективна в дългосрочен план. Особено за по-малките производители. Което е добре, ние трябва да им обърнем повече внимание и трябва да им дадем достъп до тези средства. Затова и трябва да вземем съответните мерки и да ги популяризираме в страните членки, така че те да знаят, че имат достъп до тези пари. Радвам се, че миналата седмица се чу, че все повече индустрии ще се възползват от тези фондове. Приветствам предложението на комисията както и мерките да се включат допълнителни продукти в списъка. Това е много важно, особено за местните производители. Отново в дългосрочен план. Трябва обаче да внимаваме да не прекалим с това, за да не стане много общ този списък. Винаги съществува риск, когато започваме нови дейности и нови програми. Понякога Средствата се разпиляват и в крайна сметка нямат никакъв ефект. Така че аз смятам, че трябва да бъдем доста по-концентрирани и целенасочени. Има и още нещо, в което съм убеден – Uh, you know, uh, I think we have to ask ourselves, do we want to go down this road? А, си за нещо. Какво означава произведено в Европа? Има марки, които са на международния пазар, за които трябва да се замислим. Възприемат ли се те като европейски продукт? Може би навън е така, но вътре, на вътрешния пазар – подобна марка всъщност работи против местните марки, защото има огромно разнообразие от продукти и марки на нашия собствен пазар. Важно е това многообразие да се запази, за да и да не изчезне в името на една обща европейска марка. Знаете за какво говоря, за италианските производители на сирена, например, или други производители местни, които искат да запазят местния характер на своето производство, защото благодарение на това се издържат вече десетилетия. В страните членки наистина трябва да внимаваме а, как подхождаме към това. Много добра работа е свършена по отношение на лансирането на марките и асоциациите на качество с тях. Така че по тази точка наистина трябва да има прозрачност и отчетност. Това е моята позиция. Радвам се да работя с докладчика и ще се опитаме да направим това предложение по-добро. За мен неговата цел е да увеличи нашия пазарен дял а, на нашето производство и нашите продукти. Благодаря. Председателя. Сега думата има госпожа Перец. Благодаря. Докладчика всъщност беше доста изчерпателен и повдигна най-съществените въпроси, които този доклад повдига. Искам да благодаря за това. Нямам какво много да добавя. Всички ще се съгласим колко е важен този регламент. За нас е предизвикателство това да популяризираме европейските продукти на селското стопанство. В този парламент се опитахме да направим всичко възможно по отношение на качеството и схемите за качество на продукти. Има обаче и някои неща, които все още не сме свършили. Това е едно от тях. Трябва да приемем това предизвикателство. Веднага, щом а, преговорите приключат. Има и някои моменти, които са много положителни в доклада. Опитите да се направят по-видими марките в кампаниите, ролята на производителските организации, това е изключително важно. Докладчика повигна въпроса за винарския сектор. Съгласна съм с нейната позиция. Не бива да има дискриминация срещу този сектор по отношение на популяризирането на европейските продукти. Има обаче един друг а, въпрос. Въпросът за съфинансирането от страните членки. Според комисията това няма как да е, стане възможно, защото те се опитват да намалят административната тежест и бюрокрацията. Но аз все още не съм убедена, че това е добър ход. В някои случаи, може би, ще е много добре страните членки да участват в тези програми. Както казах, и аз не съм съвсем убедена, но а, исках само да кажа, че а, това е нещо, по което трябва да помислим още, а не да взимаме решение прибързано. Имаме цели, които трябва да изпълним. Опростяването на бюрократичната тежест е нещо хубаво, но може би трябва да допуснем страните членки да участват с финансиране. Благодаря. Председателя, благодаря. Господин Дорфмунд. Благодаря, ще бъда кратък. Изразявам съгласие с докладчика и всеки, който взе думата до сега, но има две неща, които искам да кажа. За нас, мисля, е много важно едно нещо. Да се опитаме, доколкото е възможно, да направим средствата, заложени тук, достъпни за хората на пазара, хората, които оперират на пазара. Ако Брюксел искам да подкрепи европейските пазари, примерно европейските вина или банани, то ние трябва да направим видим пазара. Трябва да ги направим видими за самите потребители. Трябва да направим всичко възможно, за да насърчим продажбата на тези продукти. Така че, когато един потребител отиде в магазина, да може да ги види и разпознае като такива. Смятам също така, че е абсолютно логично да се използват европейски средства, за да популяризираме собствените си продукти. Трябва да използваме маркировката, която, с която разполагаме и която беше приета като част от пакета, прият преди година. Маркировката за био, за органични продукти, това са все европейски а, маркировки, които са наша собственост. Според мен е съвсем естествено Европейския съюз да ги налага като свои на пазара. Обеден съм, че е важно да се използват тези марки и това е в интерес на европейското качество. Господин Агнио, благодаря, господин председател. да се използва термина Европа или европейски, когато се рекламира един продукт, не е нещо добро. Може да се създадат проблеми и неяснота. 8-9 страни от Европа не са в Европейския съюз. Не ми се иска британците да купуват продукти от Беларус, например. От друга страна, има страни, които са в Европейския съюз, но не са в Европа. Така че термина Европа би следвало да се разгледа по-внимателно. Благодаря. Добре, благодаря. Благодаря на всички колеги. Няма други желащи. Сега нека да чуем представителя на комисията, директора Верстайнен. А не, преди това колегата Сантос. След това ще дам думата на комисията. Благодаря. Бих искал да задам въпрос в следствие на казаното от колегата Агнио. Не съм съгласен с тази история за използване на парите на британския данокоплатец, за да се насърчават някакви продукти, които идват от страни извън Европа. Съгласни ли сте да се използват за британски продукти парите на данокоплаците от други страни? За мен ще е удоволствие във Франция, Германия, Португалия и така нататък да се рекламират британски продукти. За съжаление, системата не работи така. Има някои страни, които са нетни платци в Европейския съюз и инвестират много повече, отколкото получават. Така че системата няма да проработи. Благодаря, давам думата на господин Вайштайн и след това ще върнем думата на госпожа докладчика, господин Вайштайн от комисията. Благодаря. Добър ден на всички. Нека да се опитам да отговоря на зададените ми въпроси. На френски. Защо предлагаме да се премахне това съфинансиране? Най-вече съфинансирането от е, държавите членки. Господин председател, това съфинансиране е изключение от общото правило в е, мерките по първия стълб и искаме то да изчезне. Освен това, това е последствие е, на усилията за упростяване при подбора на програмите. Програмите сега да се е, избират е, директно на местно равнище, а не да минават през държавите членки. Съфинансирането можеше да стигне до 80%, 50% от комисията и 30% от държавите членки. И оттам следваше доста слаба отговорност понякога от страна на а, самите автори на програми. Националните, националното съфинансиране доста намали тези години. Въпреки това те могат да продължат да финансират собствените си програми за насърчаване по правилата за държавните помощи. Другия въпрос беше по разграничението вътрешен пазар и трети страни. И защо привилегироваме действията за външните, третите страни? Потребностите са различни. Външния пазар там има приоритети с цел да се намерят нови пазарни ниши, потребност за защита на селскостопанския отрасъл и да се защити неговата позиция на световния пазар. Действията за външните страни обикновено са и по-скъпи. Вътрешен пазар. Няма да го забравим, и ще се върна на този въпрос, защото остава потребност за информация на европейския потребител. Бих иска да добавя също, че днес харчим само 30% за третите страни и считаме, че това е много слаба цифра. Нека не забравяме, че в този контекст на външните пазари сме изоставили, просто не използваме вече актовете за помощта за износ. Това законодателство е премахнато. Например, от до 2050 година износа може да бъде увеличен неколкократно. с 200 милиона на година няма да има а, загуби на пазарите, т.е. нито вътрешния, нито външния пазар ще загуби. Дори ако 25% отделим на вътрешния пазар, това ще са 50 милиона евро, което ще прави по-голяма цифра, отколкото днес за вътрешния пазар. Така че не забравяме вътрешния пазар. Можахме също така да установим, че ако а, насърчаваме един продукт, много често изместваме друг ако го правим на вътрешния пазар. Докато на външния не е така, защото се търсят други ниши и по този начин всъщност разширяваме пласирането на нашите продукти. Сега няколко думи за а, марките и происхода. И конкретно как марките могат да се споменават в а, кампаниите за промоция. В рамките на хоризонталния режим, съфинансираното от Европа, и изисква генерична марка, европейска генерична марка. Нека да не забравяме, че това са наши програми за насърчаване и те са в допълване на другите различни програми. Разбира се, заедно с Европейската агенция искаме да изпратим едно европейско послание, което да е допълнително, което да допълва останалите послания. Марката може да остане видима, разбира се, при условия. А именно, че има няколко марки и които да са в, в на, видими на етикет, така че марката да, оригиналната марка да не е по-голяма и по-видима от другата. Става въпрос за видимото място. Марката не може да се използва никога сама, а само в комбинация с европейското съобщение. Сега във връзка с происхода. Ние оставаме на позицията, че правилата на вътрешния пазар трябва да се спазват. Имаме известни идеи как може да се използва происходът. За продукти с а, географско указание може да има препратка към происхода, такъв какъвто е познат в географското указание и това ще бъде винаги позволено. За вътрешния пазар происходът може да бъде само като вторично съобщение спрямо генеричното, общото съобщение европейско, което току-що го обясних. А за третите страни происхода може да бъде споменат в е, първоначалното, генеричното съобщение, само ако да, двата символа са на едно и също равнище. Тоест, в случая искаме да предоставим еднаква стойност и на двете послания. Сега подбара на програмите по каква процедура ще се подбират? Както знаете, както видяхте в нашето предложение, търсим упростяването. Какво означава това? Искаме процедура на единно гише, както го наричаме, подбор в комисията. И бихме искали да се избегнат двата настоящи етапа. Първо държави членки и след това комисията. И веднъж на годината, вместо два пъти по управлението на програмите. Искаме това да е по-просто, винаги да има споделено управление заедно с държавите членки след подбора от комисията. Тоест, пряк път на предложенията за програми директно към комисията. А във връзка с много националните програми, за тях предлагаме да се управляват директно от комисията. Защо предлагаме да се отстранят държавите членки на етапа подбор? Заради тежката процедура за бенефициерите. Това е желанието ни да отговорим на очакванията на бенефициерите, да им предоставим подборна процедура, която да е по-бърза. Можахме да установим, възоснова на натрупания опит, че двоетапната процедура наистина е ограничаваща. Прекалено дълга е и прекалено тежка. В рамките на това пряко управление от страна на комисията предлагаме да прибегнем до изпълнителна агенция. И както господин Никълсън вече го каза, няма да създаваме специфична агенция, а ще използваме съществуваща агенция. Това разширява възможностите за пряко управление за многонационалните програми, за които говорих. Техническата помощ също ще се улесни. Това са хора, които са много по-специализирани именно за изпълнението на насърчителни програми. Много по-специализирани, отколкото служителите в комисията. и тъй като разходите са увеличени, все пак 200 милиона, е, комисията ще има нужда от малко повече хора, за да управлява насърчителните програми. И за да могат да се рационализират е, е, действията, можем да прибегнем до прибягването до услуги чрез външна изпълнителна агенция. Това ще засили и самата експертиза на комисията в областта на насърчаващите програми. Виждате, че се опитваме подборната процедура да бъде по-бърза. Вие също споменахте потребността от бързия отговор, доколко това ще бъде възможно. Мисля, че това се осигурява от предложената процедура. в една евентуална кризисна ситуация, знаете, че ние в момента се опитваме да създадем такава рамка за възможност за взимане на спешни мерки и в такива случаи ще можем да осигуряваме насърчителни кампании. Например, имахме пример с птичия грип или с бактерията И. коли. Тогава наистина направихме такива кампании, но тъй като програмите минаха през държавите членки, все пак доста се забавихме, докато се приложат тези насърчителни мерки. И, и понякога се случва така, че мерките идват след преминаването на кризата. И за това съвсем искрено мисля, че с този метод на единното гише може да се действа много по-бързо, включително и в кризисни ситуации. Още няколко думи, може би, за съфинансирането. Изоставихме, както казах вече, съфинансирането от страна на държавите членки, пак за повече бързина при подбора, защото, разбира се, сега комисията директно ще решава кои ще бъдат тези различни насърчителни програми и в този контекст държавата членка не може да съфинансира, т.е. не може да се иска от нея съфинансиране. И второ, както казах вече, се засилва отговорността на операторите, на бенефициарите, защото вече от тях ще се иска директно да осигурят 50% принос Както знаете, в миналото имаше положение, при което се стигаше до 80% финансиране и държавна помощ, докато за бъдеще ще има публична помощ само от 50%, а останалите 50% ще бъдат от страна на оператора, което засилва неговата отговорност. Трети елемент в този контекст, който никак не е маловажен, Имаше държави членки, които са изразходвали е, публични средства и други, които не са го направили в рамките на настоящата програма. И това означава, че има известна дискриминация между оператори, които зависят от това, в коя държава членка се намират. Ето това е нещо, което ни се иска да избегнем. За бъдеще ще има пълна равнопоставеност. Благодаря, е, господин председател. Благодаря ви. Госпожо Гарсия, заповядайте. Благодаря ви много. Благодаря на всички, които се изказаха, благодаря на колегите, благодаря на комисията. Комисията не отговори на всички наши въпроси, но много държа наистина да я благодаря за поясненията. Сега, по съфинансирането. Лично аз мисля, че това ще е предмет на дебат, така както каза и нашия колега Перес. Трябва наистина да го помислим. Да, комисията е права по един въпрос. Когато операторите ще предоставят по-голям принос, наистина ще бъдат по-силно включени и ще имат повече отговорност. Но това, което не изглежда достатъчно ясно е до каква степен премахването на участието от държавите членки наистина е, е интересно при подбора на програмите. Защото ми се струва, че ако държавите членки после трябва да контролират, те все пак трябва да познават тези програми още от началото. И това наистина ще го обсъдим заедно с другите политически групи, с докладчиците в сянка, за да постигнем възможно най-широк консенсус по документа, който ще ви представя. Сега във връзка с тези 75%, мисля да минем от 30% на 75%, за бюджета за третите страни е наистина много голяма промяна. Може би можем да намерим някакъв компромис някъде по средата. Като чух изказването на Сторман, мога само да се съглася, че е, промоцията на вътрешния пазар наистина е също много важна. Мисля, че и това можем да обсъдим спокойно между е, Генерална дирекция Агри и нас, за да видим кой наистина е най-правилният процент, най-подходящия процент за насърчителните кампании в Европа. Освен това, Вярно е, че промоцията навън може да бъде много по-скъпа, но можем да преразгледаме тези цифри. Освен това, казахте, че упростяването е приоритет номер едно. Аз съм напълно убедена, че Годишната обява за набиране на програми на единно гише със сигурност ще представлява упростяване, обаче в същото време единното гише при изключване на държавите членки може да представлява известен риск. Сега, разбира се, това няма да е огромна ябълка на раздора, просто трябва да се обсъди господин комисарът поясни миналата седмица нещата, така че аз мога да се съглася, че е, в случая наистина не трябва да се създава нова агенция, че разполагаме с достатъчно средства на разположение, няма да харчим повече пари в случая, но трябва да изхарчим парите, с които разполагаме, за да могат тези пари да бъдат полезни за европейския гражданин и да няма повече административно бреме. Сега във връзка с кризисните ситуации. Ако добре съм разбрала, той не се изказа точно така, но ако добре съм разбрала, делегираните актове ще представляват решението за реакция в такива ситуации. Аз лично не съм привърженик за делегираните актове, колегите го знаят, всеки път повдигам този въпрос, но този път сте прав. С делегирани актове можем да успеем селскостопанския сектор да не страда така силно в такива кризи и да не страда съответно от адми... тежката администрация на държавите членки. Госпожа Гарсия също е права, когато каза, че това е последната нотка в цялото досие, в целият пакет, но нека не забравяме, че идеята на пакета наистина е да се опрости цялата система на, на логота, на марки, на изображения. Тук не става въпрос за това да се създават нови изображения. Така че нека да създадем взаимодействие и нека да избегнем допълнителни усилия, да не създаваме ново лого, което би било напълно непознато. Трябва да рационализираме работата си, да не създаваме някакви нови картинки, които още да осложнят нещата. А във връзка с виното, благодаря на социалистите за подкрепата. Да, действително тук не става въпрос за дискриминация. Трябва да се опитаме да намерим решение, за да постигнем равнопоставеност. И накрая искам да успокоя господин Агню. Този доклад засяга европейските продукти, продуктите от Европейския съюз, Беларус, Украина, наистина са в Европа, но не и в Европейския съюз, така че ние ще се съсредоточим върху членовете на Европейския съюз. Так, всички държави членки имат продукти, от животновътството, от хранително-вкусовата промишленост и всички тези продукти ще могат да се възползват 28-те държави членки. И мисля, че това предложение наистина цели подобряването на насърчаването и информирането за тези продукти. Така че ще започнем е, събранията си с всички докладчици в сянка от различните политически групи и разбира се, готови сме на размяна на мнения с всички депутати и всички депутати, които се интересуват от този доклад, дори да не са докладчици в сянка. Мисля, че е много важно всеки да може да даде мнението си, да даде приноса си за е, изграждането на този доклад. Е, надяваме се да има възможно най-малко изменения по текста и да избегнем прекалено дълъг документ и най-вече да представим един консенсусен документ. Така че ще се видим отново. Благодаря ви, ще се видим отново след новогодишните празници. Веднага след това, защото целта ни е наистина да приемем този доклад на първо четене възможно най-бързо и най-вече с най-широк консенсус. Благодаря. Благодаря госпожо Гарсия. Благодаря на всички колеги. А сега ви предлагам да преминем към точка 7 от дневния ред, представена от комисията. Представител на комисията обаче не е тук, така че ви предлагам кратка почивка от 10 минути. преди да чуем новата стратегия на Европейския съюз за горите, но преди това 10-минутна почивка. Ah.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 vamos a tanto interrumpir. Thank you.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

Kufetin. Cuando intervengo. Колеги, riprendiamo i Уважаеми колеги, нека да подновим работа. Следващата точка в дневния ред се нарича представяне от комисията на нова стратегия на Европейския съюз за горите. На 20 септември тази година беше публикувано съответното съобщение. Имаме съществуваща стратегия още от 1998 година, сега тя се преработва. Целта е да имаме нови елементи, въобще цялостна нова стратегия, която да се основава на управление на горите, което да е устойчиво, което да отчита многофункционалната роля на горите и естествено всички аспекти свързани с опазването на околната среда. За мен е удоволствие да приветствам тук господин Холцер от Генерална дирекция Агри. Той е ръководител на звено биомаса, е, горско стопанство и изменения в климата. Той ще представи съобщението, стратегията и след това ще имаме дебат с колегите. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на уважаемите евродепутати за това, че ме поканиха. Нека в началото да кажа колко съм благодарен за това, че успяхме в края на тази година да ви представим тази стратегия за горите, работата по нея, тече интензивно вече две години. Както вие сам казахте, комисията прие на 20 септември своя документ. Съвсем накратко ще ви представя процеса на работа, след това естествено ще говоря по съдържанието и ще кажа какви са следващите стъпки, които смятаме да предприемем. Стратегията за горите, както справо подчертахте, не е нова сама по себе си. Тя датира още от 1998 година. Сега трябваше да има преразглеждане. Защо? Защото горското стопанство в световен мащаб се е променило и стойността на горите и на дейностите свързани с горите е, попадна в центъра на вниманието. И ето защо ние сметнахме, че действащата стратегия за горите малко изостава от развитието в световен мащаб. Нещо много интересно забелязахме в комисията. Настоящата инициатива и стратегия се подкрепят от 6 комисари. Тоест, тази стратегия не е насочена само към онези, които се занимават с горско стопанство. Естествено, водеща е генерална дирекция Агри, но тук работят и генерална дирекция предприемачество и околна среда, генерална дирекция изменения в климата, енергетика и научна и развойна дейност също участва. Всичко това показва, че ние сме искали да отчетем всички възможни позиции в рамките на бъдещата политика за управление на горите. Съобщението представлява текст, който е придружен с два работни документа на службите на комисията. Единият от тях представя новата стратегия за горите. Има и втори работен документ на службите на комисията, който представлява пътна карта за различните видове промишленост, свързани с горите. Какъв е нашия подход? Ние говорим за стратегия за горите и сектора на горското стопанство. Това е една промяна сега. И на следващо място, и още по-важно е да се отбележи, че искаме да създадем цялостна стратегия за горите, като засегнем цялата верига на стоиността. Когато говорим за цялостна стратегия, какво имаме предвид? И какво сме включили? Горите са в центъра, и дейностите свързани с горите. Тук обаче се засяга и научната и развойната дейност, имаме гори и околна среда, имаме промишленост свързана с горите, имаме гори и развитие на селските райони и накрая гори и изменения в климата. Всъщност така припокриваме правомощията на шестимата комисари, които подкрепят тази стратегия за горите. Съвсем накратко сега няколко думи за това как е разработена стратегията и какви са нейните цели. Първо, целта е горите да играят положителна роля от гледна точка на социалното развитие, от гледна точка на околната среда, като това, че ще се генерират работни места, ще се защитават екосистемите, ще има устойчивост. Естествено, трябва да следваме основните политически стратегии на Европейския съюз и ето защо ние допринасяме за стратегията ЕС до 2020 година, както и за целите чак до 2050 година. И тук няма застъпване, а просто има едно внедряване, е, вмъкване в съответните ниши, в рамките на съответните цели. Тази стратегия отразява онова, което се случва и в държавите членки, или поне да се надяваме, че това е така. Защото, както добре знаете, горите се управляват от държавите членки, но не само. Те се управляват и на ниво Европейския съюз. Много говорихме за субсидиарност и за други е, важни теми. Най-важното обаче е, че стратегията трябва да се разглежда като връзка между националното и общоевропейското. И стратегията бихме искали да повлияе различни области, включително и такива области, които са общо европейска компетентност. Тук има три основни принципа. На първо място устойчиво управление на горите, на второ място ефикасност по отношение на използването на ресурсите и на трето място глобална отговорност по отношение на горите. Малко ще посъкратя това, което съм предвидел да кажа, защото тези три принципа сега не, не са обект на дискусии. Може естествено да ги споменем малко по-късно. Много е важно да се спомене обаче, че горите са една от основни цели в стратегията Европейски съюз 2020. Целта тук е следната. Трябва да се гарантира и демонстрира, че всички гори в Европейския съюз се управляват по силата на принципите за устойчиво управление на горите, както и да се гарантира, че приноса на Европейския съюз за доброто управление на горите и за намаляване на обезлесяването в световен мащаб е укрепен и достатъчно голям. Ето защо тази стратегия трябва да допринесе за уравновесяването на различните функции на горите, за задоволяване на всички нужди и така нататък. Освен това, по цялата верига на стойността трябва да имаме устойчивост и принос за развитието на европейската економика. Имаме 8 приоритетни области в рамките на тази стратегия. Ще ви ги представя много бързо, за да ви кажа за какво точно става въпрос. И така. Първо имаме главата за координация и комуникация. Тя е принципна, всеобхватна и тук поставяме сериозно ударение защото счетохме, че би било добре да има повече комуникация между различните заинтересовани страни в сектора, да има сътрудничество. След това, на следващо място, принос за постигане на основните цели на обществото. Какво имам предвид? Разглеждане на горите от гледна точка на глобалното развитие, подкрепа за градските и селските райони, справяне с измененията в климата, укрепване на връзката между гори и екосистеми и накрая подобряване на познанието, естествено. Имаме нужда от актуална информация и наблюдение на това, което се случва в горите. Имаме нужда и от повече научна и развойна дейност. Вероятно сте забелязали в настоящото съобщение, че разпоредба, свързана с бъдещ план за действие в областта на горите. Беше взето такова решение. Ние решихме да използваме стратегически насоки за тези приоритетни области, от тези, които очертах, Искахме да създадем възможност работата да започне максимално бързо, т.е. думите да се превърнат в дела. Държавите членки трябва да имат предвид целите на нашата стратегия, когато създават своите планове за действие и национални програми за горите. Това е цел за нашата стратегия. Критериите за устойчиво управление на горите представляват ключ към успеха на нашата стратегия. И ето защо, както и вече подчертах, е важно да има обективни критерии, критерии, които могат да бъдат доказани нагледно за устойчиво управление на нагорите и на биомасата. Естествено, може да се каже сега да не би да откриваме Америка. Определено не откриваме Америка отново, но би трябвало да има известна актуализация тук. И накрая, по отношение на ресурсите, мисля, че вашата комисия много добре знае какво представлява общата селско-стопанска политика, какво представлява втория стълб. Горите са част от евентуално финансиране. Регламента за развитието на селските райони даде допълнителни възможности за подпомагане на развитието на горите и на дейностите свързани с тях. Какво не се промени? Ако обърнете внимание на финансирането и на финансовата помощ в рамките на развитието на селските райони, бенефициента трябва да демонстрира, че управлява горите по силата на принципите за устойчиво управление. Нека да цитирам някои други източници. Както вече ви казах, шестима комисари са се подписали под тази директива и ще участват. Програмата Life Plus трябва да се спомене. Структурните фондове, Кохезионния фонд, Хоризонт 2020. Знаете, че там има нова възможност за европейски партньорства за иновации. Имаме и политики в областта на развитието и изменението на климата. Тук трябва да се споменат програмите Red Plus и FLECT. Искам да спомена нещо, което беше обект на сериозни разисквания. Между другото, всички разговори се проведоха на основата на информация, която се дава от държавите членки, от а, различни заинтересовани страни. Важно е тук да спомена, че комисията получи голяма подкрепа. И всички заинтересовани страни изказаха своето положително отношение. Знаете, че имаме един постоянен комитет по горите. Той действа като един ценен инструмент. В съобщението се казва, че би следвало дейността на този постоянен комитет да се подобри, че той трябва да стане по-ефикасен. Споменава се освен това, че трябва да се гарантира последователността и координацията на различните политики, свързани с горите. Споменава се и факта, че трябва да се подобрят разговорите на ниво Европейски съюз. сме за възможността да разговаряме с консултативния комитет по горите и Корка. Разговаряхме и с консултативния комитет на различните видове промишлено свързана с горите. Има някои други области, които се покриват тук. Превенцията по отношение на горските пожари, справянето с вредителите, регионалното и трансграничното сътрудничество. В тези области също ще се работи, защото някои държави членки изявиха желание за това. Какво предстои от тук нататък? Вече представихме и на съвета нашата стратегия. Сега разговаряме по едни заключения на съвета в рамките на съответната работна група. Там е постигнат голям напредък. Мисля, че половината от пътя вече сме изминали. Разговорите с държавите членки са много интересни. Днес имахме възможност да представим стратегията пред вашата комисия и вие ще ни кажете какво смятате по отношение на тази стратегия и какво смята да направи парламента във връзка с стратегията. И едно последно изречение. Работата по изпълнението на стратегията започна незабавно. В началото на декември имаше първа среща в рамките на постоянния комитет по горите. Там се обсъди какво трябва да се направи. Вчера разговаряхме с Копа Кожека и с други заинтересовани страни. Там обсъдихме подробно стратегията и вече съвсем накрая обърнете внимание, че трябва да има преразглеждане на стратегията до 2018 година. Целта на този преглед е да се направи оценка на напредъка по изпълнението на стратегията. Благодаря ви за вниманието. Готови сме да отговорим на вашите въпроси. Bene, thanks a lot Благодарим на Майкъл Солцер. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, und vielen Dank äh, an Markus Holzer. Благодаря, господин председател. Само няколко забележки. Много чакахме вашето представяне. За нашата комисия ще е интересно какво ще се случи с а, този доклад и до какви законодателни текстове ще доведе той. Защото наистина се работи от 1998 година по тази стратегия. От друга страна, Европейския парламент и нашата комисия се обединиха, че горите са важни за екосистемите, но и за просперитета и за тоста в селските райони, така че трябва да се управляват адекватно. Устойчивото управление е много важна част от цялостното развитие на тези райони. Така че тази стратегия е изключително важна. Устойчивото управление е нещо, което трябва да приветстваме. Затова благодарим на комисията. За това, че изработиха такъв цялостен подход. Всъщност той засяга цялата верига на стойности, свързани с горите. Колкото до принципа на субсидиарност, за мен трябва да се придържаме към него и в бъдеще. Комисията трябва внимателно да погледне този аспект на нещата и да приложи съответните мерки, за да бъде все пак тази стратегия дългосрочна и направена за целия сектор. Не говорим все пак само за а, европейска стратегия. Говорим и за периферията на Европа, тъй като съществува търговия с дървесина с други райони и тя е доста важен фактор. Това засяга нашите а, интереси, особено по отношение на стандартите, които съществуват и ще бъдат развити за в бъдеще в рамките на споразумения и международни стратегии. Един друг важен ресурс за бъдещите поколения, както и неговата употреба. Необходимо е устойчиво управление, затова трябва да се поработи повече – Устойчивостта е също така отговорност и на страните членки. Трябва да се разработят устойчиви критерии, които да допълнят съществуващите такива. Колкото до новите, които ще изработим, към тях трябва да имаме критичен подход. В интерес на истината темата вече се обсъжда в международните организации – и за момента като че ли няма голямо единодушие по темата. Същия случай и с държавите членки. Трудно е да се ам, постави задължително управление на горите. Ще има много бюрокрация и нещата няма да са пропорционални. Така или иначе в момента устойчивото управление се пренебрегва заради административната тежест, с която върви и трябва да не забравяме това. Мисля, че също така е важно да не излизаме от съответната рамка, където има заложени принципи на управление и те са валидни. Друга противоречива точка това е начинът по който се използва дървесината за производство на електроенергия. Това може да е положително развитие от гледна точка на а, изкопаемите горива. Потенциално това е начин да се управляват ефективно ресурсите. На други места обаче се а, споменава друга идея, която комисията има за консултативен орган, който да включи сектора в разработката на стратегията. Сигурен съм, че всички заинтересовани страни по веригата а, биха се съгласили, биха се радвали на такава възможност. Трябва да не забравяме глобалното значение на тази стратегия. Благодаря. Председателя, благодаря Елизабет Йохансен. Благодаря за тази презентация и за новата стратегия за горите. Мисля, че онова, което се споменава е уместното тук. Има много области, в които Европейския съюз оказва въздействие в националните държави, например земеделската политика, политиката в областта на промишлеността, политиката в областта на научната дейност. Споменахте стратегията ЕС до 2020 година, ето защо трябва да има цялостна перспектива, цялостна стратегия и благодаря на комисията за това, че засяга всички тези въпроси. Много е важно да се представи нова стратегия за горите. Много неща се случиха от предишните разговори по темата. Трябва да има възможност индустрията да допринася за постигането на целите в областта на околната среда, енергетиката и така нататък. Моя собствен опит от гледна точка на индустрията показва, че горите не се използват само за дървесина. Те могат да се използват а, за заместване на различни продукти от изкопаеми горива, пластмаса, от продуктите на горите могат да се използват различни и да се произвеждат различни химически продукти. Може да се произвежда памук, който е малко по-различен по своя състав, но е доста по-екологично чист. Тук наблюдаваме бурно развитие и то трябва да се вземе предвид. За страна като Швеция трябва да кажем, че има много големи регионални различия по отношение на горското стопанство. В северна, средна и южна Швеция има много големи разлики. Същото въжи и за Европа. Ето защо е важно, както каза и колегата, да се намери правилното равновесие между Европейската стратегия, националните планове за горите и отговорността на отделните лица, които управляват гори. Дали трябва да имаме задължителен елемент тук, е, съмнявам се. Може на регионално ниво да се взимат решения. Е, много държави членки планират използването на ресурсите на регионално ниво, а не само на централно. Говоря за планирането на, на природните ресурси в тяхната цялост. Ето защо е добре да се намери точното равновесие между националното, европейското и регионалното ниво. Може да се обсъдят и някои други елементи от предложението. Това ще стане на по-късен план. В заключение трябва да кажа, че предложението е добро и мисля, че е добре, че можем да разговаряме по такава стратегия за горите, тъй като горите са свързани с много цели, които сме заложили в бъдещи стратегии. Очаквам с нетърпение бъдещите разговори по темата във връзка с тази нова стратегия за горите. Благодаря. Ошлинг и e Благодаря ви. че повдигнахте въпроса за горите и намерението на комисията да разработи стратегия и да я приложи. Аз обаче не виждам нищо конкретно тук. Горите това не са само дървета, както каза шведския колега, не само там, но и по цяла Европа има различни видове гори. Трябва да се подходи различно към различните видове. Има южни страни в Европа, където проблемът е, че много голяма част от горите биват унищожени от пожари – Трябва да предприемем нещо, за да ги възстановим. Всяка година се сблъскваме с оплаквания от горските пожари. Никой обаче не работи по дългосрочна стратегия, за да се справим с този проблем. В други области има проблем с конкуренцията при използването на горите. Това се случва най-вече в региони, където дървесината и горите се използват усилено където се произвежда електроенергия от дървесина. Дървесината е важна. От друга страна обаче нейната употреба трябва да бъде ограничена в определени области. Има конфликт между определените начини, по които тя се използва. За електроенергия, например. Или от друга страна за ам, защита и опазване на околната среда. В крайна сметка много бързо се приближаваме към прага, отвъд който вече ще застрашим устойчивото управление. Там, откъдето аз идвам, дървата за горене а, отново са на мода в домакинствата и употребата им се е отруила. В момента имаме проблеми с това. Както и с употребата на дървесина за други а, неща. И трябва да се справим с този проблем. Така че употребата на дървесина е изключително важен проблем. Имаме нужда и от система за сертифициране на различните видове дървесина. Трябва а, да се използва някаква маркировка, която да обозначава дали дървесината отговаря на принципите на устойчиво управление. Необходимо да се разработят стандарти на европейско ниво, както и практики – които да а, утвърдят принципите на устойчиво управление, за да може дървесината да бъде едновременно използвана ефективно и в същото време опазвана. И това да се случи и благодарение на една единствена политика. Трябва да дефинираме критериите за устойчивост в Европа. В тази сфера наистина трябва да бъдем проактивни за бъдеще. Може би е необходимо дори да се създаде някаква а, институция или пък да се подсили ролята на съществуващите институции в момента. Трябва да се определят някакви цели. Според мен тази стратегия е твърде обща и недостатъчно специфична. Благодаря. Председателя. Благодаря. Мартин Оничек. Благодаря ви. С много голямо удовлетворение приемам тази нова стратегия, която ни е предложена днес стратегия за 2020 година. Особено важно е да се опитаме да координираме всичко, което е, сме извършили вече и всичко, което ще се върши в различните държави членки. Не трябва да изискваме решения от комисията, които да се прилагат във всички държави членки хармонично. Това е просто невъзможно и то по най-различни причини. Няма обща горска политика, и трябва да се знае също така, че в държавите членки горското стопанство се управлява по много различен начин. Например, в Полша горите са държавни, по-голямата си част, т.е. принадлежат на държавата, докато в други държави има частни гори, е, които принадлежат на частни лица, на фирми, на фондове, Ясно е, че трябва сътрудничество. Трябва да се знае, че всичко, което се прави по горите, наистина има само предимства. Горите намаляват въглеродния двуокис, така че намалява нашето въздействие върху климатичните изменения. И още нещо, което е изключително важно, това е заетостта. Създадените работни места – благодарение на горите. 3 милиона работни места има в Европа, пряко свързани с горското стопанство. Това е огромна цифра. Така че за 2020 година би следвало да предвидим нови работни места, трябва да учетем новите технологии, в контекста днес има много заплахи за горите, например горските пожари, както и други природни бедствия. Трябва да разполагаме с нови решения, за да се борим с тях. Вероятно свързани с новите технологии за защитите, за защитата на горите срещу пожарите, например. Би следвало също така да погледнем цялата тази програма малко с по-нови очи. По втория стълб има ново финансиране, което се предвижда за горите, как за физическите лица и също така действия, свързани с залесяването. Не бива да забравяме, че ни трябва обща система за застраховки на гората, както се прави и в други области, свързани с селското стопанство. Разбира се, има и социален аспект, и економически аспект. Горите представляват хранилище на суровина с изключително значение, но трябва да се забравя и друга поредица от аспекти – и ми се струва, че трябва напълно категорично да заявим, че в Европа разполагаме с терен, който се счита за сълскостопански и терен, селскостопанска територия, но че би било добре тези терени да се считат за горски площи. Това е важно от економическа гледна точка, но също така и от екологична гледна точка. И ще трябва да поработим по този въпрос за бъдеще. За бъдещето на тези терени е важно да се считат не за селско-стопански площи, както сега, а за горски площи. За да се справим с а, всички заплахи по тези площи. Благодаря, господин Агню. Господин председател, става дума за устойчивостта при горите. Има едно дърво в Великобритания, което вече просто не е устойчиво. То страда от една определена болест. Дървото е ясен, а болестта дойде от континентална Европа. На практика болестта ще елиминира абсолютно дървото из целия, из целия остров. Има някаква надежда все пак. Разбирам, че ако се използва технология за генетично модифициране, ясена може да стане устойчив и резистентен на тази болест. Благодарение на усилията на британските учени, ние ще можем да защитим ясените в Великобритания. Означава ли обаче това, че Европейската комисия с помощта на зеленото лоби би се намесила? E господин Дорфман и господин Капулас. Мисля, че е чудесно, че обсъждаме Европейска стратегия за горите. Ако погледнем на приноса на горите към снабдяването с електроенергия в Европа, както и на намаляването на въглеродните емисии и последствията върху измененията на климата, можем да кажем, че горското стопанство и използването на горите имат много съществена роля. Тук очевидно няма нужда чак от такива разгорещени дискусии, колкото когато говорим за селското стопанство и лесовътството. Съгласен съм с това, което чухме по отношение на употребата на горите. На много места в Европа има доста трудни райони, където не се използва до достатъчна степен потенциала на гората. И това е така от вече много години. Всъщност, горите там почти нямат значение – но те работят в полза на намаляването на въглеродните емисии. В същото време, по отношение на дървесината, те не се използват толкова, колкото е възможно. На практика те освобождават толкова въглероден двуокис, изколкото и ам, компенсират, така че цикъл е затворен. А могат да се използват за отопление, за производство на електроенергия, за строителство на сгради. Тогава би имало намаление на въглеродните емисии. Казвам го, защото в моя район има една много добра практика от последните 10-15 години. Дървото се използва за отопление на а, обществени сгради. Например, общински такива. Има също така и стимул от европейските фондове за това дървесината да се използва и да се употребява. През последните години, благодарение на това, има много добър ефект върху въглеродните емисии – защото европейската помощ в момента е под въпрос. Тя е по-скоро предназначена за транспорта. Това, което се опитвам да кажа е, че ако ние създадем стратегия, която да е цялостна, ние трябва да сме наясно какво прави всеки в комисията. Трябва да имаме предвид усилията в областта на селските райони, намеренията по отношение на използването на дървесината в отделните райони и така нататък. Съществува и въпроса за превенцията на горските пожари. Не знам дали е уместно да използваме европейски фондове, за да компенсираме загубите от тези пожари. Всички сме наясно. Горските пожари в Южна Европа много често са резултат от действията на подплавачи. можем да направим сравнение с употребата на дървесина за краткосрочни цели. Със сигурност има някои практики, които не бива да подкрепяме с европейски средства, така че трябва да сме внимателни. Когато говорим за пожарите и за това как те могат да бъдат компенсирани. Според мен ще е по-логично да инвестираме в превенцията на пожари. Ако се вземат съответните мерки пожарите ще намалеят и няма да се наложи да ги компенсираме от европейските средства. Благодаря. Благодаря ви. Луис Капелас. Последно изказване. Благодаря, господин председателю. И аз искам да поздравя комисията за предложението й но искам също да проявим малко прагматизъм. Документът е добре структуриран, изглежда последователен и мисля, че ще бъде предмет на консенсус, но в същото време се опасявам, че от практическа гледна точка ще има много слабо влияние. Като инструмент за координация тук се приема идеята да се поддържа постоянния комитет – за горите, както и този по Натура 2000. Така че от гледна точка на координацията се предлага само да запазим това, с което разполагаме в момента. Трябва да признаем, че в тази практическа област с... разполагаме с 500 милиона евро по е, селското развитие има и още един фонд с долу-горе същия бюджет и оттам нататък още средства от държавите членки. И се питам, дали тук участваме в чисто философски дебат? Нова стратегия за горите се обсъжда тук и в същото време държавите членки се опитват да определят средствата за селско развитие и законодателството си по селското развитие. Не знам дали от документа всъщност това законодателство ще изчезне. Не знам дали ние обсъждаме структурата и след като определим нормативната уредба и единното програмиране в Европа, в крайна сметка не знам как този дебат наистина ще се окаже полезен и, и как ще може да се използва не знам точно комисията ще се възползва от този дебат в момента, в който се одобряват средствата по селското развитие. Благодаря. Благодаря на всички, които се изказаха. Искам да ви напомня, че съвещанието на председателите на групите, съвета на председателите на групите, все още не е дал разрешение за доклад по собствена инициатива по горската стратегия за нашия мандат. Без такова разрешение е ясно, че ние няма да можем да приемем такъв доклад. Но, независимо от това, искам да ви благодаря. Благодаря на комисията и давам думата отново на Марко Солцер, за да приключи тази размяна на мнения. че. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Три бележки. Първо, по въпроса за пожарите. По тази тема работим от самото начало – Проблема е много сложен. Обърнете внимание, че по-конкретно в програмата за развитие на селските райони съществуват възможности за превенция на горските пожари и за възстановяване на горските масиви. Тук не става въпрос за прахосване на средства, Става въпрос за, за полза за, за всички и за данакоплаците. Защото превенцията е свързана не само с пожарите, тя е свързана с последиците от един пожар. Знаете колко струва да се възстанови биоразнообразието или пък да се заличат някои други отрицателни последици. От дълго време съществуват тези средства по фонда за развитие на селските райони. Има, естествено, известни проблеми, но ние заедно с държавите членки успяваме да се справим. И както вече ви казах, за нас горските пожари са много важен аспект и стратегията трябва да даде насоки за решаване на проблема. На второ място въпроса за заболяванията и за вредителите. Имаше въпрос зададен конкретно към нас. Ние знаем какъв е проблема с ясена. Притесняваме се относно случващото се. От друга страна, както и вие сам казахте, ще има възможности да се преборим с тези заболявания. Ние проявяваме интерес. Всъщност проблема с вредителите не засяга само ясена. Стратегията ще отдели голямо внимание на справянето с различните заболявания, доколкото това е възможно. И на следващо място по отношение на така наречения философски дебат. Това не е философски дебат. Може да има някои аспекти, които не са съвсем ясно очертани, но се споменава онова, което може да се постигне и се споменават разговорите, които сме провели Две години вече водим тези разговори, така че аз лично не смятам, че стратегията е закъсняла. Държавите членки вече знаят какво ги чака, тъй като са участвали в разговорите и могат да се подготвят за прилагането на тези програми за развитие на селските райони. Така, приключвам и искам да ви благодаря още веднъж за дадената ми възможност да представя нашата стратегия. Надявам се, че парламента ще има възможност да поработи по тази стратегия. Благодаря ви за това, че успяхте да ни вместите до края на календарната година. Благодаря, каза председателя на всички колеги, благодаря на комисията. Преминаваме към последната точка от дневния ред за днес. Точно на време сме. Ще имаме малък прием. Преди това обаче имаме представяне на дейността на службата на общността за сортовете растения. Председателя е господин Мартин Еквалт. Той ще представи тази служба, нейната дейност, в миналото Европейския парламент нямаше право на глас по отношение на различните сортове растения. Сега обаче нещата се промениха, имаме регламент за умножаването на различните сортове растения, съответно тази служба на общността има нови правила, Очакваме промени в близко бъдеще. Много е важно, освен това, европейските граждани да знаят какво точно върши тази служба на общността за сортовете растения. В миналото не е имало предоставяне на информация. Европейския парламент възложи едно проучване, което е насочено към финансирането на тези агенции на Европейския съюз. Въобще темата е много интересна и сега искам да дам думата на господин Еквалд. Заповядайте. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Благодаря, господин председател. Позволете ми в началото да благодаря на председателя на комисията за това, че ме покани да направя тази презентация. Както вие току-що споменахте, в миналото не сме поддържали тесни връзки с вас в Европейския парламент. За първи път се изказвам тук в рамките на Европейския парламент и за първи път нашата служба има възможност да представи своята дейност а службата започна работа още през 1995 година. Това е една добра възможност да се работи заедно. Естествено, преди да влезе в сила Лисабонския договор, нямаше как да има такова сътрудничество. Сега имаме така наречения регламент за увеличаване на сортовете растения или ПРМ. Вие сам казахте, господин председател, че агенцията ще получи повече задачи, парламента ще даде своето становище по предложението. Имаме и базисния регламент, регламента, който основа нашата служба. Той сега ще бъде обект на преглед и вие ще участвате в тази процедура. Както изтъкна председателя, Направено е проучване относно агенциите, които се самофинансират. Нашата служба е една от тях. Проучването е много полезно и интересно. Добре е, че парламента проява интерес към финансирането. Аз искам да представя обаче услугите, които предоставяме на гражданите. Като цяло, Иновациите са ключови, за да се справим с трудностите в економически план. А економиката като че ли изпада в все по-затруднено положение. По-конкретно, много е важно да се развиват нови сортове, тъй като има все по-малко обработваема земя и все повече хора, които да се изхранват. Много е важно да има по-добра реколта, съответно да има по-низко използване на различни пестициди и химически вещества, да има по-високо качество на продукцията, да има устойчиво земеделие. Току-що казахте в рамките на предходния дебат, че искате да има защита спрямо горските пожари и въобще спрямо вредителите. Ние също работим в тази област, в областта на сортовете гори. Много е важно да се защитават различните сортове растения. Аз смятам, че една агенция, която се самофинансира, е най-добрия начин да се действа. Много е важно, естествено, службата да има финансиране, което да е прозрачно. Вече казахме, че ще има нови задачи за службата. Тук също трябва да имаме прозрачност. Разбрах, че са ми дадени 10 минути за тази презентация. Може да поговоря малко повече. Ще ви представя нашата служба ще ви представя системата, статистически данни, системата на финансиране, новите задачи по силата на регламента. Ще направя оценка на системата и ще направя заключителни бележки. И така, европейската система за сортовете растения. Тази система беше създадена през 1994 година със специален регламент. правата на интелектуална собственост, които се дават по силата на тази система, въжат в всички държави членки на Европейския съюз. Имаме 24 национални системи на защита на правата на интелектуална собственост и съответно кандидата може да реши дали да използва европейската система или националната система, за да защити своя сорт. Европейската система е в съответствие с закона от 1991 година, наречен ЮПОВ. Тази конвенция от 1991 година е модел за европейската система. 24 от 28 държави членки са членове на ЮПОВ, а Европейския съюз е пълноправен член на ЮПОВ. в качеството си на междуправителствена организация. Така че това е нещо като организация чадър в целия свят. Системата на Европейския съюз е специално пригодена. Говоря за системата за сортовете растения. Тъй като като цяло правата на интелектуална собственост в Европейския съюз не включват а, растенията. Има изключение за селското стопанство и за е, онези, които отглеждат различни породи. Селските стопани, например, при определени обстоятелства могат да използват е, защитени е, сортове в рамките на своите стопанства. Тук патенти не могат да се използват. Има конкретни разпоредби в тази връзка в Европейската конвенция, Европейската патентна конвенция и в директивата за патентите относно биотехнологичните иновации. Сигурен съм, че сте чул, чули за разговорите, които се водят по тази тема в момента. Сега за нашата служба. Ние казваме в един документ, че основната ни цел е да насърчаваме иновациите по отношение на сортовете растения, като гарантираме високо качество, когато обработваме искания и молби за предоставяне на права и така нататък. Нашата служба работи от 1995-та година. Тя се намира в Анжер, във Франция. Председател и заместник председателя се номинират от съвета. Персонала на службата е 45 души от 12 държави. Ние сме една от малките агенции на Европейския съюз. Нашата служба се управлява от административен съвет има борт за жалби, където клиентите могат да подават оплаквания, ако не са доволни от съответното решение. Ако не ги удовлетвори решението на този борт или съвет, те могат да се обърнат към Общия съд на Европейския съюз. Работим в тясна връзка с Генерална дирекция Санко на Европейската комисия. Нямаме кой знае какво сътрудничество с съвета и с Европейския парламент. Това вече го подчертах. Много е важно да се каже, че работим с служители по различни проучвания в държавите членки. Те правят технически проучвания, преди да решим дали да дадем защита на, на определен сорт. В административния съвет има представители на държавите членки на Европейската комисия и на организациите наблюдателки. Това е бюджетния орган на службата. Както виждате от поручването, Европейския парламент не участва в техническите решения, свързани с бюджета на службата. Административният съвет решава с а, какви служби в държавите членки може да се работи. Кои служби, освен това, могат да предприемат технически проучвания, те трябва да отговарят на съответните изисквания. Административният съвет взима решението за това дали съответните национални органи изпълняват изискванията. Съвета, освен това, одобрява техническите протоколи, по силата на които се взима решение дали сорта е различен и стабилен. Същото се предприема като процедура, когато се подава молба за авторизация за пускане на пазара по отношение на е, определено растение. Що се отнася до техническите проучвания, казах ви, ние не отговаряме за тях. Държавите членки е, ги правят е, в рамките на съответните служби, предвидени за тази цел. Имаме цяла мрежа от е, такива служби в цяла Европа. От началото на своята работа ние сме получили почти 48 000 молби. Три години вече използваме електронна система за подаване на молби. 65% от подадените молби се правят а, онлайн. 36 000 наименования сме одобрили. 21 500 от тях са в сила. Засегнали сме 1800 различни видове. Виждате, че има нужда от голям експертен опит в държавите членки за тази цел. Тук виждате разбивка на молбите по отношение на различните отрасли. От началото на нашата работа сектора на декоративните растения е застъпен в най-голяма степен 60% почти. Имаме видове от селското стопанство, някъде около 24%, растения 12%, плодове 6% от молбите. Вижда се една стабилна тенденция на увеличаване на молбите в рамките на една година. Тази година щупихме рекорда, въпреки че тя дори не е приключила. На този слайд това не се вижда, защото той е направен преди да получим новата информация, но в крайна сметка получихме повече от during the last year. Um, молби, за... Will... молби за нови видове. Тук виждате разбивка по страни, от които идват мобите. Тя е за миналата година. Както се вижда, Холандия е определено най-активната страна. Оттам получаваме най-много молби. След това са Франция, Германия, Дания. Виждате ги на графиката. Получаваме молби и от страни извън Европейския съюз, както и от САЩ, Япония, Австралия. Това са най-големите. Около 20% от молбите идват от извън Европейския съюз, другите 80% са в рамките на съюза. Съвсем накратко това беше обхвата на нашите дейности. Сега искам да кажа няколко думи за а, нашите финанси и за проучването, което беше направено. То а, покри определенето на таксите, това, което се случва с бюджетния излишък и процедурата по освобождаване от отговорност. Комисията е органа, който решава какви да бъдат таксите. Решението се базира на предложение от административния съвет. Както вече казах, ние сме самофинансираща се агенция. Така че механизма е доста удобен за нас. В същото време той балансира две различни цели. Идеята е да се осигури някаква приемственост на операциите. Трябва да гарантираме, че имаме достатъчно средства, за да провеждаме своята дейност. Не можем да искаме пари от страните членки или от комисията. Така че винаги се стараем да имаме достатъчно налични средства, но не бива пък да имаме твърде много. Така че резерва трябва да се поддържа на едно разумно ниво. Това е доста трудно понякога. Една от причините да е трудно е, че ние сме агенция, която работи на базата на мобите, които получава. Тоест, ние не можем да а, знаем предварително колко моби ще получим, колко а, растителни видове ще номинираме. Затова е трудно да а, направим един балансиран ежегоден бюджет Опитваме се да гледаме напред в рамките на 3 до 5 години. И по този начин гоним средносрочни цели. Ето и а, да получите представа какви такси имаме. Първото е таксата, която а, се плаща с всяка молба. След това има такса за проверка на всеки сорт има такса за сертифициране, която се базира на съществуващите доклади от страните членки и винаги една страна членка се заема с това, след което има годишна такса, която се плаща. Тя в момента е 300 евро. Това е таксата, която плащате, за да продължите да държите правата върху определен сорт. От началото на тази година, между другото, Таксата за кандидатстване беше намалена, а от 2014 ще намалим и годишната такса. Защо правим това? Защото резерва се увеличава и ние трябва да го държим в някакви разумни рамки. Виждате нашите а, бюджетни сметки, както виждате имаме излишък от последната година. През 2012 имахме около 13 милиона приходи. Бюджетният ни резултат е около милион и половина. Тази година се очертава нетния ни излишък да е около 0,5 милиона. А до година пък предвиждаме дефицит. В общи линии се опитваме оценката на свободния ни резерв да а, остане на прав път. Затова решихме да вземем тези мерки, за които споменах, така че до година да излезем на минус. През 2013 а, имаме доста сериозен излишък, но пък до година ще неутрализираме това, за да се върнем в а, нормалните рамки на резерва. Какво правим, за да гарантираме, че бюджета ни е балансиран? Както казах вече, намаляваме таксите. Административният съвет високо цени тази идея. От друга страна, това може да позабави молбите от страните членки. Защото те просто ще станат по-голям брой, тъй като ще бъде по-ефтино. Очакваме търсенето да се увеличи. Излишъка също така се инвестира според специална инвестиционна политика, която се приема от административния съвет и се преглежда от сметната палата. Мога да кажа също така, че по отношение на процедурата по освобождаване от отговорност работи орган, който е независим. Това е административния съвет. Страните членки са наясно с системата и те а, знаят как работи тя. Процедурата се базира на мнението на Сметната палата. Имаме също така и вътрешен контрол. Така че всичко се взема предвид. Почти можем да стигнем до заключението, че нашата служба се а, оценява и се гледа по-близко и по-строго от повечето други европейски институции. Колкото до ПРМ регламента и уредбите, ние управляваме регистър на разнообразието в Съюза. Мисля, че повечето от държавите членки са доста доволни от това. Отделно се обработват мобите за отделните видове, както и описването на тези сортове. При всички положения там се изисква съгласието на страните членки. Тоест работим с местните служби и те делегират правомощия на нашата служба. Винаги протичат известни дискусии преди да се постигне съгласие и ние съветваме страните членки по отношение на а, разнообразието от а, деноминации. По някой път се извършват и а, ревизии в ограничен обхват. Още нещо, вероятно ще а, ще бъдете ангажирани с измененията, които ни засягат. През 2011 беше извършена оценка от компания, ангажирана с комисията. Заключението беше, че системата работи като цяло добре и че заинтересованите страни са доволни от нея. Следователно, ние бихме искали да задържим системата в сегашния вид, с изключение на някои много целенасочени конкретни а, изменения. Не се предвижда инициатива на комисията преди 2015 година. И някои последни бележки преди да приключа. Според мен нашата служба наистина подпомага да се обработват ефективно мобите на кандидатстващите. Вместо да кандидатстват във всяка страна по-отделно, те могат да се обърнат към нашата служба. Това означава и по-малко административна тежест за националните власти. Съществува и близко сътрудничество между страните членки и нашата служба на техническо ниво и закривата на правата се осъществява на доста достъпни цени. Вече казах, че според мен финансовото управление е доста ам, смислено и адекватно и пред нас стоят нови задачи, които естествено ние да поемем като Европейска агенция, която се занимава с сортовете растения. ще се включим по а, новите разпоредби в а, дългосрочен план. Имаме още доста работа и с администрациите на страните членки и а, ред с други нови задачи. С това приключвам представянето си. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да отговоря. Благодаря, господин председател. Е. Благодаря. Благодаря на председателя Текват. Мисля, че тази информация беше много полезна за нашата комисия. Говорихте за важните дейности на вашата служба. Няма желаящи да вземат думата от страна на колегите. А, има. Питър Яр, заповядайте. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Много благодаря за тази презентация. Ето една отлична идея. Агенция, която се самофинансира. Доста агенции в Европа изобщо не се самофинансират. Това може да бъде един много добър търговски модел и да се опитаме да го обсъдим заедно с Комисията финанси. Както и да е, вие ни казахте, че е, вероятно ще има е, оценка на основния регламент е, следващата година. Ние знаем, че в тази област има много проблеми защитата на сортовете, в частност. Технически прогрес ни е необходим тук. Получаването на интелектуалната собственост. Това е проблем за интелектуалната собственост, патент или не. Трябва да се опитаме да да прекратим всяко заобикаляне на уредбата, защото фирми се опитват да получат патент за метод и се опитват да направят патент върху метода, който едновременно да се прилага и върху сорта. Това вече е чисто технически правен въпрос, но, но много сложен въпрос и трябва да внимаваме, за да не се стига до монополии. Трябва селските стопани да имат свободата на избор. Всичко това е преплетено едно в друго И затова е много важно вашата агенция да работи правомерно. Това е принцип, разбира се, и съвсем не се оспорва в нашата комисия, но наистина е, принципите трябва да продължат да бъдат спазвани. В тази гледна точка винаги има някакъв конфликт между доброто и злото в случая. Трябва да продължим дискусиите и се надяваме, че следващия мандат, ако сме преизбрани, ще можем да продължим да обсъждаме тези въпроси с вас, защото всичко това е много важно за селскостопанския пазар. Благодаря, Питър. Джим Николсън. Благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря за тази презентация. Тази служба ми се струва, че е доста полезна, а ние даже не знаехме за нейното съществуване. Изненадах се от следното. Всички знаем, че Земята намалява, а трябва да храним все повече и повече хора. Това ще е основното предизвикателство за ОСП. И тук се включват много различни аспекти. Стопаните трябва да се съобразяват не само с природните условия, с времето. Видяхте какво стана. Имаше голяма суша миналата година в някои райони и цената на зърното скочи. Това са феномени, които не можем да контролираме и по някакъв начин трябва да, да си сътрудничим, за да постигнем максимално добри резултати. Вие лично, доволен ли сте от сътрудничеството с парламента, с съвета? Казахте, че службата е създадена през 90-те години едва сега идвате тук при нас. Има ли някакъв начин да се работи по-добре, да се сътрудничи? Защото вие приемате новите сортове, да се надяваме, че тези сортове, по които и вие работите, ще бъдат по-добри, по-резистентни на заболявания. Между другото, генетично модифицираните организми. Занимавате ли се с тях? Чухме какво каза господин Агнио за Ясена в Великобритания. Готови ли сте да се заемете и с този проблем? Защото в нашата комисия има разнобои, в Европа има огромни разминавания във вижданията. Само, че темата няма просто е така да бъде забравена, проблема няма да, да отмине. Можем ли е, да разчитаме, че вие ще проявите някаква обективност по този въпрос? Благодаря, Джим. Луиш Капулаш Шантуш. благодаря, господин председателю. Тази презентация беше наистина много полезна за мен. Запознах се с дейността на тази агенция, която не познавах добре. Сега вече разбирам добре ролята, която тя играе – Разбирам, че решение взето от агенцията може да се приложи на всички държави членки и това наистина доста упростява пътя на това решение до всички заинтересовани страни. За това благодаря лично за тази презентация. Благодаря. Благодаря на всички колеги и сега председателя Екват има заключителната дума. Yes, thank you very much for those Благодаря за въпросите и за коментарите. Нека да започна с ГМО. За щастие, ние не се занимаваме с този въпрос. За да се вземе решение дали един генно модифициран продукт може да се отглежда и след това да се пуска на пазара, трябва да се вземе решение в комисията и в, национален, в национален мащаб. Дали един сорт е генно модифициран организъм или не, за нас няма значение. Ако се изпълняват техническите изисквания, можем да дадем конкретно наименование, а дали може да се продава един такъв продукт, други решават. И като си има предвид политическото положение в Европа, а вие говорихте за него. Има много малко сортове, които са генно модифицирани организми. От самото начало на системата сме имали по-малко от 100 молби за ГМО и по-малко от 10 от тях са получили конкретно наименование. Основната причина е, че този сорт не може да се пуска на пазаря, дори и да е обект на интелектуална защита. На мен ми харесва това положение, то ме устройва напълно и мисля, че службата едва ли ще получи възможност да се произнася по ГМО за бъдеще. Що се отнася до сътрудничеството с институциите, аз накратко засегнах този въпрос. Работим почти всеки ден с Генерална дирекция Санко на комисията. Тя носи отговорност за тази система на права на интелектуална собственост. Работим в тясна връзка с тях по много теми. Не работим толкова активно с парламента и с съвета. Можем ли да го правим? Мисля, че в бъдеще може, ако не друго, поне да има обмен на информация между нашите организации. Можем да ви даваме информация за онова, с което се занимаваме. Естествено, вие ще бъдете информирани, когато вземате решения и когато изготвяте доклади. Мисля, че това ще е от полза за парламента и за съвета, естествено, ако сътрудничим с тях. Благодаря на всички. Сега можем да приключим заседанието. Искам да поканя абсолютно всички на малкия прием отвън. Всички колеги, сътрудници и така нататък. Каним ви на чаша добро вино. Следващото ни заседание ще бъде до година през януари. Благодаря на всички.